Скъпи колеги, започва следобното заседание. Протокола от вчерашното заседание и приятия текст са раздадени. Някой има ли да каже нещо? Явно не. В такъв случай протокола